aussieht, zu bekannt. Cominciamo con 10 eh, minuti. Започваме с 10 минути закъснение. Това вече е проблем. Защото днес задължително трябва да спазим нашите срокове и времето, което е отредено за думата за всеки един. Радвам се, че мога да открия тази, това изслушване, толкова очаквано за жените и е, комуникационните технологии. Искам да благодаря на заместник-председателката на Европейската комисия госпожа Кръс, както и генералния секретар господин Торе, който сътрудничи активно с нашата комисия в организирането на, тази, на това изслушване. Искам да благодаря също на всичките говорители, които ще вземат думата. Освен госпожа Сандберг, която е, ще се появи по видеоконференция в 17 часа. Нашата комисия, както знаете, вече от едно известно време разглежда реда и начина да се направи така, че да има повече експерти жени в света на компютърните и комуникационни технологии. Ние го правим в ежедневието си, но и с комисията приемаме инициативи, съместни инициативи в този дух. И с госпожа Кръз правим всичко възможно, за да може до 2020 година в програмата за научни изследвания да има баланс, който да бъде спазен. Бихме желали тази програма да способства за намирането на решенията, за е, решаването на проблема с дисбаланса между научни изследователи жени и мъже, за да се използва максимално нашия потенциал на човешки ресурси. Сега 7 милиона души в Европа работят в този сектор, сектор, който ще създаде повече от 900 хиляди нови работни места до 2015 година. Капацитета на този сектор е много по-голям, отколкото други браншове на европейската економика и може да се счита за един от най- обновяващите и динамично развиващи се сектори, който разчита естествено научно-изследователската дейност. Така, Комисията по комуникационни и информационни технологии поставя дарението върху телекомуникациите и научните изследвания в този сектор. В следващите години се очаква чувствително намаляване на броя на дипломирани в тази област и и ще изчезнат някои работни места. Така че ако не приемем адекватни политики, стратегии в полза на заетостта, е възможно потенциала на растеж на този сектор, който е най-новаторски в Европа, да бъде застрашен. Така че е, е необходимо, даваме си сметка, ние трябва да засилим образованието, обучението в областта на математиката, информационните технологии и така нататък и да подобрим възможностите за кариера в тази област, особено за жените. С други думи, е необходимо да се насърчават много повече жени да учат, да работят в секторите, свързани с науката и технологиите, науките и технологиите, и ако в 90% е, от жените се интересуват от е, телекомуникациите в училище, този интерес не, не се осъществява като е, университетски академични след това, академично обучение в тази област. Следователно, няма достатъчно жени, които да работят в областта на телекомуникациите и както много често става, много малко са тези на равнището, на което се взимат решения. Сега, естествено, ние днес няма да решим всички проблеми, но се надяваме, че това изслушване ще позволи, ще об... обогати тези процедури и ще позволи един интересен, жив дебат по този въпрос. С това изслушване целим да насърчаваме дискусията чрез обмен на добри практики и информация на европейско равнище и на световно равнище. Естествено, сега по чисто практическите въпроси, два панела, жените в кариерата на телекомуникациите, как по-добре да използваме таланта на жените и да подпомогнем процеса, да създадем умения, знания, квалификации в областта, тази област, за съответните, за осигурим съответната заетост. Ние трябва да свършим в 17.10 и е много важно да спазвате времето, което ще ви бъде отредено за а, изказване. Сега давам а, думата на господин Амарен Торей генерален секретар на, Съюза, на Международен съюз на телекомуникациите. Знаете, че днес е Деня на жените в областта на телекомуникациите. Това е инициатива, подкрепена от държавите членки на този съюз. Международен съюз. Благодаря на всички, които дойдоха да присъстват на днешното на днешната среща и се надяваме, че нашия дебат ще бъде полезен, полезен и за нас като институции, но също и за вас. Господин Туре, имате думата. Добър ден, дами и господа. Госпожо председател Сартори, госпожо Круз, уважаеми дами и господа, за мен е огромно удоволствие това, че мога да съм тук, в Брюксел, за да участвам в това изслушване за жените в информационните телекомуникационни технологии. Темата е изключително важна. В началото на 21 век добре знаем колко важно е, но е значението на тези технологии във всеки аспект от живота ни. В богатите и бедните страни, в развитите и развиващите се страни, навсякъде. Тези технологии овластяват жените, особено в развиващия се свят. Дори един прост мобилен телефон дава възможност на жените не само да поддържат връзка с приятелите и семейството, а може да бъде използван като източник на информация, за достъп на информация, за осъществяване на контакти, може да бъде е, начин да се стигне до информация, свързана с е, здравето и е, по-конкретно да кажем репродуктивното здраве, въпроси, които в някои случаи е доста трудно да се е, обсъждат открито в е, съответната общност. Мобилните телефони могат да се използват за предоставяне на информация на местния език, е, а, могат дори да предоставят информация в картинки, за да може да се достигне и до неграмотните. В обратната посока пък е, мобилните телефони се използват за да се натрупва информация за положението на място, за да се знае какви е, услуги в областта на здравеопазването са необходими. И къде подобряват значително нещата и в областта на образованието по целия свят. Да кажем, е, от програми, използващи прости СМС-и, е, до е, програми, даващи достъп на жените до най-добрите библиотеки по целия свят. Във всички области, от грижата за семейството до селското стопанство, като си има предвид, че жените а, изнасят на гърба си по-голямата част от работата, която се върши на този свят, тези усилия са изключително важни. Специализираната агенция за ЕКТ на ОНЕ работи с telecenter.org. Това е една програма, която обучава, има за цел да обучи 1 милион жени, така че те да станат грамотни в областта на ИКТ. И вече сме стигнали броя 680 е хиляди 147 организации в 85 страни. Миналата година в Женева видяхме едно, един видеоклип за една жена от Филипините, която по-рано е била слугиня, прислужница срещу заплащане, а сега има собствена фирма за ИКТ и наема хиляди служители и къде могат да защитават жените и срещу насилието, особено домашното насилие. Дами и господа, в този свят, в който над 95% от всички работни места са свързани с дигиталната среда и където все повече се търсят умения в областта на ИКД, е необходимо повече жени да навлязат в науката, технологиите, математиката и инженерните науки. повече момичета трябва да бъдат насърчени и да се насочват към такива кариери. Заместник председателя Нели Круз каза тази сутрин, че над 1 милион нови работни места ще бъдат открити в тази област в Европа до 2015 година. Самия факт, че сме се събрали тук днес е, е голяма крачка напред. Имаме общи цели, но все още има какво да се направи. Две трети от трудът, който се полага по света, се извършва от жените. Също но жените печелят само една десета от а, доходите по света и а, изключително малка част от тях притежават собственост. Но нещата се променят. Все повече жени управляват а, важни фирми в областта на ИКТ, включително Hewlett Packard, IBM, Xerox и Yahoo. За съжаление, обаче само 42 от Форчен Fortune 1000 се управляват от жените. Да се върнем назад обаче. нашата организация бе създадена през 1865 година. За първи път а, имахме жена делегат на голяма конференция през 1862 година. През 1965 година а, за първи път имаше жена ръководител на делегация при нас. Сега има 16 а, жени ръководители, само 16 от 193 страни. И само 10 от 60-те независими регулаторни агенции в областта на ИКТ по света се управляват от жени. Въпреки това аз съм оптимист. Смятам, че подобни събития и всички жени, които участват в такива събития днес по света, над 1500 са събитията по света в този ден, днес, а миналата година а, бяха по-малко. Отново постигнахме рекорд. И се надявам, че лека по лека нещата действително ще се променят. И все повече жени ще навлизат в областта на технологиите. Събитията ще бъдат е, добре документирани и снимките ще се публикуват по множество портали. можете да ги видите на www.girlsinict.org. Има и 500 програми за предоставяне на стипендии. можете и вие да откриете тази такава програма. Преди три години бе създадена специална комисия в рамките на ЮНЕСКО и се съсредоточихме върху дневния ред за широколентовия интернет. В отговор на апела на Дина Дейвис да навлязат повече жени и момичета в ИКТ. Един от основните участници е Нели Круз, която ще се изкаже след мен. И за нас е огромна чест е, това, че такава високо уважавана личност е, подкрепя нашата инициатива. Ние много добре знаем, че тя е жена, която нарича нещата с истинските им имена. Мексико преди около месец се срещна тази комисия под председателството на Хелън Кларк, администратор от програмата за развитие на ООН. И за мен беше огромна чест, че участвах заедно с председателите на комисията Сайло Слим и президента Кагаме от Уганда. Това е един добър пример. Всъщност тази страна е първата страна, в която има действително равенство в парламента. 50% жени, 50% мъже. В а, правителството има 50% жени, 50% мъже. Това въжи и за посланиците на Уганда – и така, резултатите са много добри и аз смятам, че ако действително продължим да работим заедно и ангажирано, света ще стане едно по-добро място. Място, където можем да се радваме на равнопоставеност, на справедливост и където повече момичета и жени се занимават с информационни и комуникационни технологии. Благодаря. Thank you, Mr. Ture. Благодаря. А сега даваме думата на вас, госпожо Нели Круз, заместник-председател на Европейската комисия. Добър ден. Аз не бих искала да говоря пред балансирана а, а, публика, а като днешната публика. You благодаря на вас, благодаря на вашата комисия, промишленост, е, научно-развойна дейност, ИТРЕ. Е, веднъж Мели Монро пееше за това, че най-добрите приятели на момичетата са диамантите. Е, днес това не е вярно. Уменията по ика, те са най-добрите приятели на момичетата. You, you... Уверявам ви. Ако имате тези умения, диамантите ще последват точно тези умения. Абсолютно сигурно е, че това наистина са а, работните места, на които и мъжете и те получават еднакво заплащане. Нужно е повече да работят жени в ИКТ. И разбира се, това има значение за жените, и всяка една жена би трябвало да има възможност да управлява живота си днес. Днес е, почти е, винаги става въпрос наистина за увеличаване на заетостта, за това как възможностите могат да растат. Това е много важно както за отделните хора, така и за нашата економика. Европа е изправена пред липса на умения и КТ. Е 1 милион а, работника или служители ще бъдат необходими именно в този област. И това е едно от предизвикателствата, които ни очакват 2015 година. Ще трябва да попълним наистина милион работни места, с хора, които имат ИКТ умения. Уверявам ви, че на практика, ако не попълним тези милион места, ще загубим и повече от милион работни места. Ще нарушим конкурентноспособността си и баланса в заетостта. Така че повече жени в ИКТ трябва да влязат, наистина, за да може да се попълня тази празнина. Тук вече не става въпрос за това жените да използват тази технологиите. Между другото, жените наистина използват много повече ИКТ технологии, девайси и джаджи в сравнение с момчетата и мъжетата. И мъжете, прощавайте. Те наистина творчески подхождат към използването на всички тези изделия. Това е много важно и е социалните медии можем да видим това от е, Найроби по крайнините до е, съвремени големи е, други е, възможности, които предлагат големите градове. Виждам как жените съдят и си използват е, тези е, технологии. И наистина, в, много често технологиите и самата промишленост търсят е, женски дизайн на всички тези изделия. За съжаление, повечето пъти дизайнерите са мъжете. Резултатите понякога наистина са очебийно неподходящи. Няма нужда да има а, смарт телефон специално разработен за жени, нито автомобили, нито химикалки, нито каквото и да е било. Това не е проблема. Проблемът е, че просто а, малко са жените, които работят в тази сфера. По-малко от една на вся, един на всеки три, които са в а, сектора, е, са жени, което е наистина недобре. И вчера наистина за първи път е, дадах първите награди за най-добрите предприемачи в областта на технологиите и комуникациите. Изключително вълнуващо беше това събитие. Е, аз изключително много се радвах, че можех да участвам в това събитие, но 15-те в списъка за награда бяха мъже, което показва още колко дълъг път имаме да извървим. Много хора вече съзнават проблема, влагат усилия в преодоляването му така че вече имаме е, някакви идеи относно това как можем да поправим тази грешка. И между другото, е, много хора участваха в заседанието. Сега позволете да споделя някои констатации. Може би става въпрос и за училищата, защото често много рано се взима решение за развитието на един е, младежки живот достатъчно рано, което означава, че още когато се подготвят учителите да преподават в училище, трябва да разработим конкретен подход. Компютърните технологии, предметът трябва да бъде включен достатъчно рано в образованието. Но всъщност тук не става въпрос само за умения, става въпрос за е, умения в конкретен смисъл, как точно да се използват тези съвременни технологии. Ако можем да върнем част от жените обратно в економиката, може би ще бъде изумително. Представете си 9 милиарда евро годишно за тези пари става въпрос. Ние просто ги губим, като не се попълват тези места. Достатъчно е да се покрият наистина дефицитите за поне една-две години напред. Когато слушам как хората споделят опита си от работата с информационните технологии, уверявам ви, вдъхновявам се сема, не само аз, вдъхновяват се всички хора, включително и изпълнителните директори. Ето виждам, вашата комисия, е, госпожо председател, се ръководи от вас. Жена, това също е вдъхновяващо. По-нататък ще изслушаме и опита на жените, които успешно се справят с този сектор. Това също ще бъде много вдъхновяващо. Но по-добре ще бъде да има и по-млади жени, които могат да споделят своя опит, а също ка, нека да има повече филми, има повече книги на тази тема, за да може да се вдъхновяват младите момичета. Всъщност има много подходящи инициативи по места, насочено към е, децата в Финландия. Линда Лукас, например, има изключително успех с проект за млади момичета, Бил Гейтс в Америка. Е, най-различни примери можем да намерим за въвличането в областта на програмирането на млади мъже, момчета и момичета. Изключително важно е наистина да се разработват инициативи по места и да се създаде и европейски модел. Например, дигитални новини, мрежи за предприемачи в Европа, ние можем да изградим наистина добре подготвени, обучени млади хора, момичета в това число, които могат да работят в тази област професионално и успешно. Но нека не се държим с сходително с хората, нека да променим сами и себе си. Е, жените нямат нужда от помощ като жертви е, на тази липса. Напротив, те са талантливи. Нека да използваме таланта им, нека да ги вдъхновим. Не трябва да си позволим да губим 15% от е, талантливите представители на нашето общество. Можем да им подадем ръка, за да разрешим сериозни проблеми от нашето ежедневие. Няма да си представяме, че ИКТ е, ИКТ е нещо, кой знае колко специално. Е, не винаги е лесно. Трябва, след като разполагаме с ум, да си го използваме както трябва. Не става въпрос как да привличаме всъщност е, мъжете, момчетата. Необходимо е да се намери умаята на сферата ИКТ. Това е едно предизвикателство, а не е проблем. Това е една възможност да овластим, да дадем сили и възможности на жените. И наистина талантливите жени би трябвало да могат да използват максимално своя потенциал. Няма нужда да а, се а, привличаме от лъскав външен вид в никакъв случай. Трябва да намерим красотата на тази възможност, на тази кариета. И жените могат да печелят 9% повече средства в сектора и КТ и там няма да има разлика в заплащането между мъже и жени. Защо да не използваме тази възможност? Защо не говорим за всичко това? Това е реалността. Няма нужда да измисляме нищо. Не става въпрос за благотворителност. Това просто е а, разумна економическа политика. Нека да се запълни съществуващата празнина. Нека да има повече приходи. И да не забравяме. Жените също така са и сред многобройните потребители на ИКТ технологиите. Нека да запълним тази празнина в уменията в Европейския съюз. Нека да се обърне нужното внимание в отраслите, в промишлеността, в образованието, да работим съвместно с комисиите, за да можем да предоставим повече цифрови умения на поколенията, на младите хора с акцент върху жените. Няколко идеи искам да споделя с вас а, трябва да а, обърнем наистина внимание на жените, които работят в тази област. Имаме и конкретни предложения. Да имаме мрежи, да обвържем а, младите жени с възможностите за кариери и аз първа ще участвам в такава мрежа. Нека да ускорим програмите си много добре осъзнаваме а, е, необходимостта и възможностите, които можем да изпълним. Ще можем да се обърнем към младите хора, да им дадем възможност е, като политици, професори, представители на деловите среди, ролеви модели, учители, преподаватели и родители да намаят своята роля в тази насока. И аз се надявам, че и всички вие ще отнесете това послание с вас днес. Надявам се, че парламентът също ще направи необходимото, ще говори пред своите гласоподаватели. Това е една прекрасна възможност. Нека не я пропуснем. Ние не, всъщност искаме да подчертаем, че промишлеността има нужда от талантливите жени. Нашата економика има нужда от тях. Цифровите жени. Те са по-скъпоструващи от диаманти. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря и на генералния секретар, секретар на Международния съюз. Благодаря за вашите изказвания. Сега ще започнем първия панел. Жени в телекомуникациите, кариери, как да използваме женския талант. И ще се обръщам към Джана Мартиненго. Саския Ван Луфеден и Моник е, Моро да се присъединят към нас тук на трибуната. Buongiorno. Una, due, due Un Oui.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 ideal, ideal KTS. Ideal, ideal KTS. Of the women technology. For Italy. Passiamo al nostro primo. И така да преминем към нашия първи панел – Джана Мартиненго. Председател на Дида ЛКТС и председател на жените и технологиите. Благодаря, за мен е голяма чест да участвам в това за мен едно първо изслушване. Имала съм щастието да работя доста е, отрано е, по такъв доклад през 1983 е, година още. Това са дейности, които днес са в център, в съвсем всички човешки дейности. И моето много, многобройно семейство ме научи да приемам така нещата. Животът ми беше много е, интересен, но и преживях и някои неуспехи, като всички. Тъй, че съм е, оптимист и смятам, че за в бъдеще това, което казвам, че трябва да откриваме, да споделяме и да се борим. Не съществуват технологии, които сами по себе си могат да създават интелигентни градове. Трябва в е, обществото да си мисли сериозно да, за едно общество, което се променя непрекъснато, което търпи безпредседентни развитие гъвкавата работа, непрекъснатата информация, интелектуалната мобилност. Това са все теми, които са ме придружавали като изследовател и като ръководител на предприятие през всички тези години. Трябва да се даде една, едно истинско, реално изражение на тези думи, които всичко това се променя в контекста. По някой път към думите не се а, присъединяват и жестовете, които са необходими, за да се открият новите парадигми. Каква е ситуацията всъщност, в която сме днес? Днес подготвяме студенти в областта на технологиите и, професиите, които все още не съществуват. Професиони più richieste nel 2010 non esistevano. Професиите, където през 2010 година, където през 2010 година се търсеха най-много работни места, през 2004 не съществуваха. Тъй, че това е, е британското правителство си постави за задача да идентифицира професии през 2030 година, където и е, поисках от моите племенници да идентифицират какви технологии ще бъдат а, по това време и това са резултатите. Много е важно да имаме едно виждане за бъдещето, което да почива на въображението, защото това е най- добрия начин да предвиждаме бъдещето и жените имат способността да го правят. И през 2300 година това, което се очаква е, а, че държавите членки стимулират в момента новостите в областта на технологията и на социалната сфера. Необходимо е помощи да се отпуснат, за да се подобри научно-изследователската работа, да се подобри човешкия капитал. За това се говори отдавна, но е момента вече да се действа. И какво се прави днес, за да може да придружим а, този процес на тези лица, които а, се занимават, например, с които се занимават с а, озеленя, вертикално озеленяване. Трябва, например, да определим какви са основните компетенции, които биха позволили на всяко лице да бъде истински гражданин, да упражнява своето е, права на гражданин, е, да живее, да работи достойно, да участва в развитието на своята територия, да подобрява качеството на живота си и този на другите, да взема разумни решения и да продължава непрекъснато да се учи. Цифровата програма, която беше предложена, благодарение на работата, извършена през последните години, ни позволява днес да споделяме известен брой а, а, стълбове, които са резултат от 30 години а, работа нормативната уредба на е, работата в мрежа и много други въпроси. Това бяха изключително важни е, аспекти, които разгледах като ръководител на предприятие и е, учен през 90-те години. През 96-та година аз лансирах един проект с много приложения – за най-необлагодетелственото част на населението в моята страна. И благодарение на технологията, днес е, градовете са все повече сърца на една нова економика, економиката на услугите. 70% е, от е, брутния вътрешен продукт в Италия почива на услугите и следователно това изисква различни компетенции, от техническа и професионална гледна точка необходимо са компетенции, напречни компетенции. Тъй, че имаше много сериозни промени в моята страна през последните 30 години. И тези промени се състоят в интегрирането и допълването между природните науки, социалните науки, политическите науки и а, хуманитарните науки. Тази интеграция, която се получи, всъщност тя е в основата на нашите бъдещи дейности. Ние трябва да имаме един много дисциплинарен подход, каквато и да е професията. И ако продължим, установяваме, че напречните компетенции, това не е проблем свързан с определението, с дефиницията, в рамките на тези компетенции преобладават жените и в този списък на хоризонтални компетенции избрах тези, които, където работят най-много жени. Тези, които са съсредоточени към желанието да се учи. Жените в моето семейство винаги са посредничили. Днес това са компетенции, които се учат в един сеп все по-сложен свят, където няма никакви прости решения на сложните проблеми. И изкуството на посредничеството, възможностите и компетенциите се превръщат в един великолепен инструмент за опазване на малцинствата, за опазване на, на, на ценностите, хората, местата, контекста, езиците и така нататък. Разбира се, страста и емоцията са характерни за жените, защото е установено, че в мозъка на жените <laughs> емоцията е много по-развита, отколкото при мъжете. И всички думи, които започват с Е, електроника е, и така нататък, е, ние не сме заменили дистанционна работа с а, и работа, е работа, електронна работа. Ние не сме, няма да заменим, а, а, да сменим думите, но в а, новата тази нова терминология има една много сериозна революция на технически и професионални компетенции. Установяваме тук е, едно великолепно развитие на технологиите, е, една еволюция, на която ние сме свидетели, която е смайваща. Но, поне това е моята гледна точка, но смятам, че е, тези нови технологии могат да ни научат и други неща – мисля за технологичното и социално обновление. Смятам, че днес новите процеси, ориентирани към услугите, изискват способностите за комуникация. Връзката между технологиите и хората в става дума за диалога, за участието, за този човешки подход. Така че това е новото в днешните дни. А има и други думи, които също ме интересуват. Една представка. Това са всичките термини, които са основни, защото а, тези процеси на вземане на решение, които са много сложни, които са, например, в основата на изграждането на интелигентните градове, това е съвместния резултат. Всеки, всеки играе своята роля и тук този префикс, това е С, сътрудничество и така нататък. Ние сме, стигаме до 2300 година, и аз винаги съм казвала, че бинома жена и технология е печелив, защото жените сами по себе си са един великолепен ресурс. И госпожа Крус е права, която казва, че както младите, това е един ресурс, който разполага с огромен потенциал, който обществата не могат да си позволят да игнорират. Те трябва да го развият и да го използват. Жените са в центъра на економически високите стойности на, на, на, на а, конкуренцията, жените имат нужда да постигнат и равенството, а, обществата имат нужда от нови таланти. Благодаря ви. Извинявам се, ако бях малко по обстоятелствен Благодаря. Благодаря, госпожо Мартиненго и сега Саски Иванов която е, е президент, генерален директор на CSB Consulting. Благодаря. Извинявам се а, първо за жеста, който често ще виждате по време на моето изказване. А, а, вдигам пръст по този начин, просто така се прелистват слайдовете. Това е дистанционното, с което разполагаме. Така че а, по никакъв начин не ви размахвам пръст. Разбира се, това не означава, че а, а, не наричам нещата с истинските им имена. Напротив, точно това трябва да направим. Нека да видим сега как да раз... Как... Как да и оползотворяваме е, талантите на жените. Нека първо да благодаря на жената, която стои тук до мен. А, защото шефовете са морени, всичко се а, е, развива зле, а, економиката е морена. И именно на комисията трябва да благодарим за дигиталния дневен ред. А, защото вместо а, да се оплаква, че нещата не вървят, се захвана Европейската комисия да направи нещо реално и да се опита да ги накара да проработят. В Белгия моите приоритетни въпроси от е, дигиталния дневен ред са следните. Дигитализиране на училището. Тук не говоря за образование по интернет, електронно образование. Това е, не, е допълнителна тема, следващата година можем да говорим за жените в, информационното общество и тогава да обсъдим. Второ, дигиталната търговия, която надхвърля продажбата на обувки по интернет и накрая електронните умения. Опасявам се, че има опасност да се стигне до голяма. голям разлика между хората. Не става дума за това, че бедните нямат достъп до интернет. Всъщност, ако не действаме днес, ще се сблъскаме с сериозен проблем, защото ще има хора, които са добре адаптирани към информационното общество и други, които просто живеят извън него. Какво можем да направим? Две неща. виждате, че тук има един човек, който си изровил главата в пясъка. Можем да направим и ние така. Абстрахирайте се от факта, че това е мъж, е, няма значение просто. А, това е единия вариант. Другия вариант е да започнем да повтаряме и да не се откажем, докато хората не разберат, че това е много важно. Какво можем да направим? Започваме рано. Всички много добре знаят е, е, как децата се радват а, на, на екраните на телевизията. Моите деца, имам пет деца, обаче от а, 8 часа сутринта до 4 след обед се връщат назад в средните векове, защото единственият начин да се справят е единственият начин да стигнат до информационните и телекомуникационни технологии е да четат книги. Са, и, е, е, само е, в книгите се предоставя информация на децата в училище, въпреки че те са толкова запалени по екраните. Представете си колко ги обесърчава това. Жените са безкрайен източник на таланти. Какво можем да направим така че тяхната страст да се насочи към дигиталния свят. И ако искате дами да работят в този отрасъл, Ако искате те да работят а, с нови дигитални умения в, в всички отрасли, а, образование, здравеопазване и прочие, ако искате училищата да са нови и съвременни, модерни, а, можете и вие да участвате в е, решението. Ето, например, ако искаме някой да стане архитект, няма нужда да го караме да чете книги. Можем по-скоро да му покажем на практика какво представлява работата на архитекта – как се работи с модели, какъв е крайният резултат, как се чертаят планове. И тогава изведнъж децата ще разберат, че това не е нещо скучно, че не е за загубени зубари, а е чудесният начин да стигнат до своите диаманти. жените са изключително структурирани в своето мислене. That's to a situation which in a very difficult moment we are living now is pretty important. Адаптират се добре към ситуацията. Това е много важно в този момент. Ето, вчера да кажем, какво се случи? Влаковете в Белгия. Оказва се, че много често трябва да се адаптираме към промяната в техното движение. Можем да строим мостове, можем да намираме решение, можем да проектираме решенията. Няма нужда да а, сторим а, а, пясъчни замъци. А, няма нужда да се твърди, че е, способността ни е само да мечтаем. Напротив, можем да а, действаме по конкретен начин. Ето, виждате, Отличен пример за това е самата Нели Круз. И освен това, можем да използваме характерните си женски умения, за да разрешаваме част от проблемите, с които светът се сблъсква днес. И така, основната ни задача е Вместо да чакаме, да действаме, да повтаряме, да бъдем активни. От декември работя в тази област и съм удивена колко много а, отлични инициативи а, има в тази област. Моя син е на 15 години. А, учи немски. Един от неговите са студенти а, една от неговите студентки а, създаде своя информационна технологична фирма, която се нарича Ditich и която предоставя на други ученици а, помощ с а, работата в училище по интернет. Моят син се възползва от тази помощ по скайп и е изключително доволен. Това е нещо, което жените бих могли да правят от всяка една точка и да го комбинират добре с семейния си живот. И в училищата има добри инициативи. Има много учители, които работят активно. Има обаче и учители, които казват, че това е невъзможно. Все пак се надявам, че през септември 2013 година, т.е. в началото на следващата учебна година, ще мога да работя с неутралната платформа на европейските институции, за да настоявам пред всички в тази област, че именно тяхната роля е да разрешат проблема. Благодаря. Grazie veramente a Saskia Van Uffelen e diamo ora la parola. Председателката, благодаря. И сега имате думата, госпожа Морал. Да, благодаря. Аз работя в областта на технологиите и наистина искам да ви уверя, че е прекрасно да се работи в тази област. Сега също ще моля за помощ за смяна на слайдовете. Ще махам с ръка. Но по отношение на самата тема, наистина, независимо дали работите в частния или в обществения сектор, важно е да се работи активно а, и проактивно. Веднъж ми казаха, ако не напишете сами вашия сценарий, някой друг ще ви го напише и ще ви припише роля, която трябва да играете. Така че сега от гледна точка на нашата компания на Сиско мога да кажа, че ние всъщност винаги това искаме да направим. Искаме многообразието да бъде нашата стратегия, бизнес стратегия, да бъде основното което ще ръководи дейността, а също така ще определя а, и плюсовете и заплатите. На следващ етап има бизнес императив, който трябва да съзнаваме. Ние сме много близо до него, много добре разбираме за какво става дума, но фактите могат да говорят сами за себе си. многообразието е нещо много важно. Ако няма това многообразие, в крайна сметка всичко това ще се отрази на начина по който работите и слава Богу има и данни за това. За какво искаме да говорим? Нещо, за което вече и колегите преди мен говориха. Има възможност, видимост, жените, които работят в техническия сектор, да бъдат наистина видими. Вие, госпожи, а също и господа, отговаряте за вашата кариера във ваши ръце. Е. Така че какво искаме да направим? Ами да се създаде среда, която да ни позволи да се развиваме за да можем да търси тази възможност. И понякога обаче сами трябва да създадем тази възможност. Трябва да я сме наяснота. Трябва да сме наясно, че ролевите модели понякога сме самите ние. Ние сме ярките представители на този отрасъл. Нека да препоръчаме жените лидери в тази област, защо пък не и мъжете. Ние очевидно интуитивно работим. И мъжете, и жените. Но трябва да подходим разумно и с чувство на усет към обстановката, да можем да организираме и подобни събития, както това днес, за да покажем къде стоим. Освен това, самите е, хора, работещи в е, областта, трябва да знаят, че те самите могат да играят ролята на ролеви модели. Те са ни необходими. Нека а, да не бъде това едно единично събитие. Нека по подобен начин да лансираме нашата професия ежедневно. Днес се срещнах изумителни жени и а, мога да подчертая, че а, наистина чувствам се малко потисната, като видя толкова блестящи професионалистки. Нека да продължим да работим по този начин. И Важно е също така това да бъде видимо. Моят директор е жена и има определено място, разбира се, за жените, които не помагат на жените. Така че наистина ние трябва да бъдем в състояние да помагаме на други. Сега, е, какво правим за работата си? Достатъчно ли обръщаме внимание на постиженията си? Мисля, че не. Трябва да лансираме онези, е, които наистина имат много добри постижения. Миналата седмица, като срещнах едни изумителни специалисти в моята компания, наистина изумих се. Например, една колега работи с е, елект... в областта на електронното здравеопазване. Няма да през представа за какви умения става въпрос. Е, компютърни умения, изобразително изкуство, медицина и всичко това се събира на едно място. Участието в технически конференции. Колко от вас участват в тях? Моля, дигнете ръка. Защо не се смущавате да го направите? Но ето, имате възможност да го направите. По-нататък. Трябва в организацията си да разберем, че трябва да има сменяемост на задачите, които възлагаме например, една жена каже, вече две години съм в компанията. Не искам да изчакам още пет, за да се изкача на следващото стъпало. Искам сега да се случват различните неща, към които се стремя. Ами тогава направете така, че да ви видят. Наистина вдигнете ръка. И, и не бъдете свити просто отстоявайте позициите си. Освен това, обръщайте внимание на стойностите, високите ценности, с които разполагате и бъдете видими. Това мисля, че трябва да направим. От едно проучване знаем, че са ни нужни повече рулеви модели. Макензи го посочва в своите констатации. И обърнете се към вашата организация. Аз, например, установих, че е, една е, жена, завършила университета в Сан-Диего, в моята организация има изумителни постижения по отношение на е, анализ потреблението на енергия, например. Но ето, трябва по този начин да потърсите сред вашите редици. И по-нататък, на последно място, но не и по значение. Грейс Хопър казва в своите алгоритми много големи истини. 450 те години тя просто никога не се спря и никога не прие не за отговор. По-лесно е да поискаш да ти простат, отколкото да поискаш разрешение. И искам да ви попитам, колко пъти сте питали, мога ли да направя това? Аз искам да направя това. Ами не го питайте, просто отидете и го направете. Е, ако стъпите на някого, тогава какво ще направите? Еми ще се извините, вероятно. Но нека пък да се опитате да поемете инициативата. Това е много важно. Имайте кораж да следвате онова, което за вас е важната линия в живота. Трябва да се живее и с страст, уважаеми госпожо и, госпожи и е, господа. Това е 50% от успеха. Така че следвайте интуицията и страстта си и ще постигнете успех. Благодаря. Благодаря на е, изказалите се Има депутати много внимателно и редовно следят тези въпроси и искат думата. Госпожа Херцог. Благодаря много. За мен това е един невероятен ден. Вече две години се боря тази точка да влезе в дневния ред и ето на. Случи се. В понеделник, нека да ви разкажа една история. В понеделник влязах в хотел Софител, за да се срещна с господин Йотингер, е, да говоря за енергетиката. По пътя една жена ме спря и ми каза, госпожо Херцог, използваме вашия лозунг. Попитах е, какъв лозунг имате предвид. Тя каза, аз съм един от е, предприемачите в областта на малките и средни предприятия. Аз се срещнах с една група предприемачи преди няколко месеца и те казаха, ние искаме това, това и това. И те казаха, и аз им казах, а, всъщност трябва да смените нещата. Вместо да искате, трябва да кажете, ние предлагаме това. Защото информационните и комуникационните технологии трябва да се обърнат към жените и да кажат, ние ви предлагаме това. Информационните комуникационни технологии трябва точно по този начин да се обърнат към жените и само така ще могат да се справят с кризата. Ако има криза, не можете да се справите само с диета. Трябва и да спортувате. Само така ще отслабнете. Информационните и комуникационни технологии трябва да привлекат повече жени към малките и средни предприятия. Ето, например, ветеринарият в моята област не можеше да пише е, достатъчно красиво и е, не е една жена, за да му помага. След това е, започнаха да е, работят и с един компютър и после се оказа, че тя има множество таланти използва а, видеоклипове и по този начин а, той печели значително повече от по-рано. Моят опит в областта на малките и средни предприятия показва, че е необходимо да се задействат и институциите и организациите, защото иначе няма как а, всяка една а, жена да стигне до такава място. Благодаря, госпожо Херцог. Госпожа Цика, заповядайте. Have... Благодаря, госпожа председател. Ще се изкажа на румънски, тъй като разполагаме с превод, а езикът ни е много красив. Надявам се, че ще ви е приятно да го слушате. Та организатори ще în special pe doamna comisar Nelly Cruz pentru că... Нека да поздравя организаторите и по-конкретно комисария Нели Круз, защото вече много години тя насърчава участието на жените в информационните и комуникационни технологии. Самият факт, че вече е, сме организирали множество събития в тази област, показва, че нещата се задвижват. И бих искала да има такива събития и на национално равнище. Трябват ни повече жени, които на национално равнище да се ангажират с това да насърчат младите жени да се насочат към кариера в информационните и комуникационни технологии. Това трябва да започне още в началното училище. Много е важно да насърчим младите хора да развият необходимите умения в информационните и комуникационните технологии още от съвсем ранни, от най-ранните етапи на образованието и след това да ги поддържат и развиват а, а, до а, университетско равнище. Защото тези умения са им необходими, за да си намерят работа. Всички казват, добре, обаче как можем да подобрим резултатите, ако няма пари? Единственият начин е да се насърчат младите да избират кариера в областта на информационните и тех... комуникационните технологии. Само така ще допринесем за развитието на обществото. Що се отнася до развитието на пазара на труда в тази област, Призовавам комисаря да продължи да се бори да няма повече урязвания на инструмента за свързване на Европа. Защото всяко едно съкрещение в националния или европейски бюджет за информационните и комуникационни технологии води до намаляване на възможностите за създаване на работни места за младите и особено за жените в информационните и комуникационни технологии. Тук сред нас има жени, които работят в ИКТ, в частния сектор и са на много високи позиции. И мисля, че би било отлично да се разработи програма в рамките на Еразъм, насочена конкретно към младите, които се опитват да развият кариерата си по посока към ИКТ. Възможно е да се предоставят стипендии подобни на тези по Еразъм. И е възможно тази програма да надхвърля Европейския съюз. Има множество фирми в областта на информационните технологии, които могат да участват. Може да се обменя практика и между фирмите, и между научните центрове. В Румъния има много млади хора, които учат различни специалности, е, свързани с компютрите, науката и математиката. И е, организирахме специална среща е, по тази тема с помощта на господин Туре в Румъния, със специална насоченост към жените. Благодаря ви много. Il Il, abbiamo adesso una voce maschile, collega Kelly. Prego. сега ще чуем един мъжки глас. Господин Кели. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Нека да кажа, че когато за първи път а, а, дойдох в Европейския парламент преди 4 години, бях пор, а, особено впечатлен от броя на жените в Европейския парламент. Много се радвам, че има толкова много жени в Европейския парламент. Аз съм член на три парламентарни комисии и трите се председателстват от жени. От а, теб, Емилия, от Данута Хюбнер в а, реги... Комисията по регионални въпроси. А, и госпожа Пак, Комисията по културата и спорта. Интересно беше това, което казахте, а, а, че е по-лесно да се иска а, прошка, отколкото позволение. А, това е добър лозунг. В крайна сметка много от правата са постигнати именно по този начин. Жените продължават да се борят за правата на жените тук в Европейския парламент. Много от комисарите са жени. Е, и вие, госпожа Крус, и госпожа Гиган Куин от моята родна страна. Така че много се радвам, че се правят такива специални крачки за приемането на жените. Две, е, е, един-два конкретни коментара. Да, действително, аз също съм обезпокоен от това, че има орязване на бюджета за инструмента за свързване на Европа. Особено, що се отнася до широколентови интернет, разбрах, че може бюджета да се съкрати с 90% от предвиденото. Това много ме безпокои. Също така, госпожа председател, говорихте за заетостта Билия Ао и един негов колега в моят избирателен район започнаха собствена инициатива за менторство в тази област. Два милиона са работните места в Европа, които няма как да се запълнят поради липса на необходимите умения. Мога да направя а, е, допълнителни коментари, но виждам, че надхвърлих времето си, така че а, е, оставям а, е, възможност на другите колеги да си изкажат. Госпожа Мадорел. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Искам също да изкажа благодарност към изказалите се за техните изказвания, за ентусиазма. Винаги сме много доволни да ги чуем да говорят с а, такъв плам. Много е хубаво човек да проявя ентусиазъм в ежедневния си живот, в ежедневната си дейност и работа. Искам да приветствам и да благодаря е, на всички тези, които организираха това изслушване, да благодаря на госпожа комисаря, а и самата комисия. Защото нашата комисия ИТРЕ разглежда голям брой теми, но също така и всички новости, свързани с образованието, между другото и в областта на компютърните технологии, а и в новата рамкова програма до, а, има един, един член, който касае пола. Парламента допълни нещата, като се говори, като говори за балансирано присъствие между мъже и жени, въведохме перспектива за а, половете в тази програма. И затова исках да благодаря на комисията за това. Но исках да задам един въпрос. Чух е, да се говорят много неща, които могат да се прилагат за различни сектори, е, причините за тези разлики, за тази пръзнота, но ми се струва, че това е един доста специфичен сектор, който има известен брой характеристики. Вярно е, че в училището се преподава къде е по-добре, къде е по-зле. Е, новата технолог, новите технологии в областта на телекомуникациите. Но това се прави както за момчетата, така и за момичетата. А, има данни, които показват, че 90% от момичетата твърде, че се интересуват от тези технологии. Така че ни се струва, че тази празнота се появява като че ли по-късно. Може би по-малко студентки има в тази област и след това, разбира се, това се отразява върху заетостта. Тъй, че може би ще трябва да се направи нещо. Предвид цифрите, които вие инициатирахте цитирахте за 2015 година, трябва правителствата и предприятията да се намесят те са най-заинтересовани, първи заинтересовани, защото е, е, не е добре е, за държавите членки да оставят настрани е, половината от мозъците, така че за тях и дори от економическа гледна точка ще е по-интересно и жените да участват. Аз не знае дали добре са разгледани причините, може би е, вие имате повече информация от мен. А пък и ми се струва, че Комисията в момента работи по едно ново проучване, което трябва скоро да бъде да види бял свят. Тъй, че искам да ви попитам за характеристиките, за спецификата на този сектор. Благодаря много. Да, аз съжалявам, че а, съм така непреклонна, но често а, забравям да контролирам програмите на изслушванията, защото ако много хора се изказват, естествено, че трябва да се намали времето за изказване на всеки един. Тъй, че ще дам по две минути на всеки един от а, а, колегите, за да отговорят. Кой ще иска да започне? Госпожа Мартиненго. Бих искала да отговоря на забележката, която беше направена относно този разпокъсан характер на малките и средни предприятия в областта на компютърните технологии. В Италия 90% е, от тези е, предприятия е, доста трудно работя, така че трябва да се уточни от съотношенията между големите и малките предприятие и хипотезата, да, която се предвижда да се осигури някаква мобилност за младите, обмена между младите и предприятията, да се организира нещо като стаж и е, практика, което е много интересно. Аз лично е, се познавам е, така, индиректно съм изживял един такъв опит с България, но също и с Румъния. Има много страни в Европа, които на които се гледа от предприятия като места на делокализация, т.е. където предприятията изнасят, за да намерят по на работна ръка. Сега мисля, че е необходимо този човешки капитал да бъде върнат обратно благодарение на мобилността. Благодаря. Саския. Uh, Две минути и може би три неща ще кажа. Поставяте въпроса за реалността. Аз съм директор на ИТ компания и а, може би половината от хората не са участвали всъщност в конкретни проучвания в областта на технологията. Ако търсим овца с седем крака, ще имаме проблем да я намерим. Просто искам да ви кажа, да ви подам един пример. Нека да търсим а, различни компетенции у хората. Например, ако ми трябва а, анализатор, функционален анализатор, ако той може да задава конкретните въпроси, ако някой работи криминалистика, и е, тя трябва да се заеме с е, полицейския отдел и да извърши този анализ, вероятно това ще е най-подходящото лице. Но другите а, е, умения, а, лидерството, умението да управление и така нататък са едната страна на нещата, но разбира се, нужни са и програмисти, хората, които ще свършат конкретно дадени а, задачи да ам, предоставим възможност на младите жени да потърсят е, евентуално интерес в областта на информационните технологии, да излекат съответно максималното от е, университетските си, университетското си образование, да могат да изпитат спецификата на тази област и затова всъщност да завършиш мастерска програма, магистърска програма в Белгия е наистина нещо голяма работа. Защо? Защото наистина се придобива конкретна възможност да работиш на едно по-различно ниво. Ако ми дадете, например, 15 седмици да участвам в една стъжанска програма, аз ще проявя интерес да се включа. Защо? Защото който пожелая да се запише в една такава програма, ще види, че наистина е много шик, много забавно да се работи в тази програма. Но ако разполагам с стъжанска програма, която продължава само 3 дена, е няма да ми стигне това време, за да мога да обясня на човека какво представлява компанията и как може не само да се работи, но човек да намери удовлетворение от работата в нея. Нека да отстояваме 15 седмични стажански програми. Нека по този начин студентите да добият представа какво ги чака в реално в фирмата. По отношение на техническите проучвания, жени, които се занимават с това, по-нататъчната им кариера, дали участват по нататъка в подобна, подобни начинания. Когато а, се обръщам към някои от моите колежки, защо дойдохте да работите в компанията Бул, отговарят ми много често ми, защото исках да видя дали мога да оцелея в такава мъжка среда, да видя дали мога да намеря за себе си решението за моя живот. Работя 2-3 години сега при вас и сега разбирам, че моето парченце от пъзела, който искам да подредя, всъщност е много важно. Именно за това когато хората са следвали е, в подобни програми, някакси не могат да проумеят, че е, те ще имат съществена роля, за да се попълни общата картина. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Мисля, че минута и половина до тук спестихме. Госпожа Моро, имате думата. А, нещо лично. Става въпрос за кураж. Когато за първи път отидах в Швейцария от Нью Йорк, не знаех какво точно ще правя, но тогава всъщност ми дадеха да прочета една книга от Макиявели за водачество, лидерство. И в крайна сметка а, извода беше, че ако искаш да се развиеш успешно в една организация, трябва да изпълниш конкретни стъпки. Например, да си женен, да имаш две деца и половина. Половинката всъщност се отнасяше до домашно, лю, домашен любимец и така нататък, да участваш в клуб Ротери, И в крайна сметка на книгата, и това беше първия ми ден на работа, се казваше не може и да си жена, за да поемеш отговорната, отговорния пост. Е, това ми беше достатъчно, за да се опитам да се преборя. Да, трябва да има желание. Познавам тук вече някои прекрасни е, е слушателки, които са участвали в е, компютърни технологии, един специален е, курс, който аз чета, чудесно се справиха и те показаха, че обичат тази област. Понякога има най-различни хора, които се записват. Аз, между другото, съм завършила френска литература и история. Не съм се занимавала само само с инженерни науки. Така че няма значение откъде ще дойдем. Необходимо е да има подходящия ум за бъдещето за 21 век. Ми помислете си за това. Благодаря, председателката. Благодаря. Сега ще се обърна към вас, госпожо комисар. Имате думата. All... Благодаря. Нека да помислим за фактите. Стига да караме малко по-внимателно, всички ще живеем по-дълго от по-рано. В общи линии може да се очаква а, голяма част от жените, които са живи днес, да починат средностатистически на 89 годишна възраст. И точно за това взимам този пример. Може би ви харесва идеята за принца на бял кон, но честно казано, той може да се омете с или без коня. И е хубаво да се има предвид че една жена никога, че никой никога не трябва да остава в дадена романтична връзка, ако не обича човека от среща. Тоест, само защото има финансови ограничения. Това е много важен въпрос. Е, всички трябва да сме независими. Другото нещо. Живеете с някого. Решавате да си имате деца. Мога да ви уверя, че това ще изисква много грижа. И за това се радвам, Саския, че споменат от пред нас, че имаш пет деца, че имаш кариера, имам и съпруг, казва госпожа Уфелен. А, да, обикновено, а, а, за да отгледа някои пет деца, е добре да има и партньор, за да роди и отгледа пет деца. И е, всички много добре знаем, че има моменти, в които е много трудно. И в които можем да се запитаме, е, правилно ли съм избрала. Смятам, че ти си избрала правилно. Що се отнася до ролевите модели? Саски е отличен пример а, няма нужда да се избира между семейството и кариерата. Двете могат да се комбинират отлично, просто трябва малко повече смелост. Още нещо. Що се отнася за това, до това, че и менталитета трябва да се промени? А, много често жените смятат, че след като решат да имат деца, лека по лека трябва да започнат да подхождат по-скромно към кариерата си, но смятам, че това е погрешно. И за това, за вдъхновение, има нужда от примери, от добри примери, от ролеви модели, които младите жени да следват. Бе повдигнат въпроса и е, за депутатите в парламента. А, да. А, има още какво да се направи. Ето, по отношение на инструмента за свързване на Европа, по отношение на Хоризонт 2020 година. Става дума за бюджета за Европейската комисия за следващите 7 години. Помислете си, дори в комунистическите държави планирането беше на петилетка, а тук говорим за планиране в рамките на 7 години. Това е пълна лудост, според мен, но това е положението. Оттам нататък трябва да видим как се разпределя бюджета. Смятаме, че бюджета обикновено отива в тези области, които не успяват да привлекат достатъчно финансиране на участие частния отрасъл. Обаче е, това, което ни казва Саския, показва, че не трябва да допускаме да има твърде голяма разлика между онези, които имат и онези, които нямат достъп до каквото и да било. Може да говорим тук достъп до широко лентов интернет или до умения или така нататък. И точно това беше целта на инструмента за свързване на Европа. Това е една система, която дава възможност да, да се привлекат допълнителни средства, надхвърлящи тези идващи от бюджета. За съжаление обаче съветът, 27-те е, правителства на държавите членки взе решение тези средства да не се предоставят. Ставаше дума за 9 милиарда и 200 милиона, които можеха да бъдат посветени именно на широко лентов интернет. Много жалко е това. Но това е положението в момента. Много се надяват. Надявам обаче парламентът да бъде по-мъдър от съвета. Защото тук говорим за бъдещето, говорим за бъдещата економика на Европа, а тя е за всички, не само за онези в най-благодетелствено положение. Така че се надявам, че Европейския парламент ще действа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Е, ние знаем, че блокирахме бюджета и се надяваме да все пак да получим нещо. Сега да преминем към втория панел. И ще помоля Кики Стрит да дойде тук при нас на трибуната. Ecco, voi sapete che alle 17, che dovrebbero essere le 7 ora di San Francisco, вие знаете, че по принцип в 17 часа ще се състои ще бъдем свързани с Сан Франциско и госпожа Сандберг. И когато дойде момента, ще бъдем свързани. Разбира се, сега ще опитахме се да наваксаме малко закъснението, но ще дадем думата на Кики Стрит, член на съвета на Европейската асоциация за науките, науката, технологията и инженерните науки. Благодаря ви. Благодаря за поканата. За първи път е, идвам е, да говоря пред вас. И аз съм като много от останалите е, колеги, които работят по места в тази област. Ние работим с проекти, жени предприемачи, иновации и днес говоря пред вас като представител на организацията УИТЕК. Тук ще използвам магията, ще помахам с надежда, че ще смените екрана на моето изказване. Ето това е УИТЕК, организацията, която представлявам. Сега ще се върне на някои основни аспекти, свързани с значимостта на тази област, а именно подкрепата на жените в тази област. Надявам се, че ще успея да приключа и с част от заключенията, които съм предвидила. Подчертавам, There it is, uh, Че работя за тази мрежа, УИТИК жени в инженерната област и техническите е, специалности и обмяната на информация. Имаме партньори в 9 държави, е, Центъра е Обединеното кралство. Очакваме и други партньори да се присъединят Това е една организация, която работи на много нива с цел лансиране на жените в областта на науките, инженерните науки и технологиите. Много усилия влагаме, по много проекти работим. Мога да ви кажа, че по-настоящем сега мога да посоча един семинар в Швеция, насочен към новаторски инициативи. Жени на възраст 50 години и над 50 години, които участват в най-различни форми, свързани с с обучение и използване на информационни технологии. Работим, разбира се, и с деца на кон конкретния проект се финансира от Грундвик как да се обучават е, по-възрастни жени да използват е, компютърни технологии от чисто практическа гледна точка, например работа е, в банка, купуване на различни стоки от, в интернет среда, използване на съвремени форми на комуникации, например Skype. Това е само един пример какви проекти можем да разработваме. Разбира се, има и по-теоретични научно-изследователски проекти. Предполагам, че сега му е мястото и да кажа, че Уитик съществува доста дълго време вече, имаме богат опит и се радваме, че сме част от бъдещите работи в тази област. Надявам се, че ще можем на европейската сцена да работим и да успяваме да помогнем на жените да придобият тези важни технически умения. На следващ етап искам накратко да ви кажа за нещо много обезкуражаващо. Шведската територия на, в тази област ИКТ. Статистиката всъщност говори сама за себе си и подчертава колко спешни мерки трябва да въведем. Тук е, искам да кажа следното. В Швеция, в сектора ИКТ, за разлика от други сектори, съвсем ясно се вижда, че има много голяма разлика между половете. Има хоризонтална сегрегация, по-малко жени участват в сравнение с мъже, има и вертикална което означава, че когато влязат в университетите или на работното място, те не могат да стигнат до върха на кариерата. А има и вътрешна сегрегация. Дори да имат една и съща позиция в професията, жените правят нещо различно от мъжете. Ето малко данни. Както казва Марк Твен, има отвратителни лъжи и също така има и статистически данни, но аз искам да ви покажа тези данни, за да поразсъждаваме върху тях. Как те се съотнасят с бъдещето, например? Какво се случва? Какво би се случило? Картината е много ясна. Вижте какви са кривите едно десетилетие от студенти, които кандидатстват в университети в ИКТ програмите. 98-9 година, например, има по-малко жени, които са кандидатствали в сравнение с мъже. А какво се случва от тогава насам? Жените все още са на незначителна бройка а, кандидатстващи в тези програми, докато мъжете, при мъжете броя а, е много по-голям, което означава, че разликата между половете е още по-голяма днес в сравнение с 1999 година. Много моля, помислете е, по това, което тази графика ни казва. Какво означава тази разлика и какво би означавала по отношение на бъдещето. Нещо друго. Отново малко данни. Всички данни, между другото, са официални данни, взети от е, статистиката в Швеция. Тук е, разглеждаме а, е, различни програми и изпити по тези програми, компютърни технологии, гражданско инженерство. Виждате, че преди 10 години жените са много по-добре представени в процентно измерение по отношение на изпитите, на които са се явявали в сравнение с днешния ден. 2000... Всъщност данните са от 2011 година. Последните. И ако сравним тези статистически данни с предишните, които ви показах, виждате, че жените на практика участват по-малко в тази област. И ем, на практика нещата тук са много различни от редица други академични области. Защо това е така? Ако учите в университет, имате някакви пречки, например, в развитието си, Вижте тук тези данни, кой не, не е успял да си вземе изпитите по информационните технологии, колоната в ляво. И ако ги анализираме тези данни, кои от тях пък стават в последствие преподаватели, е, интересни са данните. Трудно могат да постигнат жените високи постове в университетите. Какво означава това? Тези очевидно места не са удобни за жени и те не кандидатстват за тях. Не се чувстват удобно жените в университетите в тези специалности. Ето още малко данни по отношение на професионалния живот на специалистите в областта на ИКТ. Колко хора работят в услугите, информационните услуги и технологичните услуги? Разгледайте също така и данните за жените, които работят в тази област. Процента е по-нисък. Разбира се, тук съм дала данни за Швеция, общо за страната и по региони. По-малко са жените в сектора, по-малко са по принципи е, специалистите. И колкото по-специализирани или високи са постовете, толкова по-малко са жените, които са представени там. Тоест, наблюдаваме същия модел, който наблюдаваме и в останалите европейски страни. Но може би най-тревожните тенденции се е, виждат именно на този екран. А, езика на цифрите е много показателен и за това съм ви подготвила тези данни. Как изглежда пазара на труда днес, особено за компютърните специалисти. Виждате е, възрастовите граници. Привлекателни ли са тези области? Да, дала съм процентите в различните възрасти и можете да видите, че младите жени и момичетата хич не са привличани от тази област. Процентите са ниски. Това е притесняваща тенденция. Младите жени просто не искат да участват в тази област. Очевидно не се чувстват комфортно там. както и по-рано бе посочено. Не мислим, че жените нямат умения да учат тези специалности. Просто не се чувстват комфортно, очевидно, в тях. И да обобща. Повече мъже участват в професионалния ИКТ сектор, по-малко момичета са привличани от тези специалности. По различен начин мъжете и жените се представят на изпитите и е, жените получават по-малки заплати от мъжете в ИКТ сектора като цяло. Исках накратко да ви запозная с тази картина и ви моля да помислите по тези констатации. Действително така стоят нещата и положението е тревожно, що се отнася до жените в ИКТ сектора. Благодаря ви. Благодаря. И сега Руд Фармер, директор на инициативата Жени и телекомуникации. Моля, имате думата. Благодаря. Благодаря на ITU, че ме поканиха днес. Чухме статистическата информация, доста е тъжна тя, така че много се радвам, че мога да ви представя под някои възможни решения. Положението в Штатите е подобно на това в Европа. При нас няма достатъчно жени в областта на ИКТ. 19% от а, залите изпити в, в компютърните науки са а, момичета, а пък 46 са тези, които са взели изпит по висша математика, така че а, е очевидно, че те са достатъчно умни, просто не правят този избор. И така, очевидно е, че има проблем някъде по веригата. Един от проблемите всъщност е свързан с изолацията. А, когато са в а, такава специалност, има много момчета и момичетата се чувстват изолирани. Освен това, много често в училище не им се предоставя достатъчно информация за а, а, тези специалности. Няма достатъчно ролеви модели. А, твърде малък правят инженерите са жени. И като цяло в медиите е, жените в нощната в ИКТ са представени по такъв начин, че е, не се създават много добри модели. Какво може да се направи? Е, говори се за зубари в тази област. Това не звучи привлекателно. Ако изобщо жените се представят във връзка с технологиите. Ето, виждате, ако сложите жени и технологии или момичета и технологии в а, интернет, ето такива картинки ще ви излязат. А, един от учителите ми в Флорида каза, а, разказа, че една от, от студентките е носила тениска на победител на състезание в ИКТ. Тя е чакала в кафенето на опашка заедно с приятеля си и едно друго момче дошло и е попитало кой от двамата спечели това състезание, въпреки че тя носи тениската, защото той мисля, че носи тениската на приятеля си. Ето, виждате какви са стереотипите. Крайно време обаче те да се променят и ето има една мрежа за промяна, в която участват множество а, университети и а, предприемачи като СИСКО, организации на, предпри... на предприемачи и а, а, групи за а, жени технологии. Има 50 организации, 450 организации в Съединените щати и когато започнах бяха само 80. Нещата се променят бързо, създаваме ресурси, тях ги разпространяваме. Виждате в горния ъгъл Top 10 Ways to be a advocate for technical women. Това е любимият ми сайт, 10 начина мъжете да се борят за това да има повече жени в технологиите. Всичко това може да се сваля и разпространява. Едно от решенията, което ще спомена тук, имаме много програми всъщност, но е, решението, което ще спомена днес, е, е свързано с наградата за постижение в компютърната област. Две от момичета всъщност са тук, в залата. Те спечелиха наградата благодарение на Intel. С тази награда увеличаваме видимостта на младите жени, занимаващи се с технологиите. Използваме мрежата за да, от 450 организации, за да се насърчат младите жени да участват в технологиите. Първо обаче трябва да се намерят. Има много момичета в училище, които се интересуват от технологиите, но 60% от тях най-вероятно в университета ще изберат друга специалност. И сега, какво се оказва? А, дори а, момичетата, които се интересуват от тази област, има вероятност да се откъснат от нея. Много важно е да ги задържим и за това създаваме тази награда. И всъщност, благодарение на тази награда, успяваме да намерим тези млади жени. Ето е, един коментар от една, една от тези момичета. Благодарение на тази награда вече съм сигурна, че в тази област мога да намеря добра кариера. Ето виждате снимката от тържеството. То е а, е, голямо събитие. Насърчаваме ги наистина, а, е, за да разберат, че те са търсени и желани в света на технологиите и че са много ценни за обществото. А, е, един от коментарите, а, на който получихме, бяха бе следния. Първоначално, когато разбрах за наградата, се чудих дали да кандидатствам но в един момент осъзнах, че това, което съм постигнала, си струва. Работим и е с свързване на тези момичета в мрежи, в общностни, за да могат те да се подкрепят една друга. Създаваме такива групи, е, е, защото е възможно тези млади момичета да нямат подобни приятели а, там, където са в момента, в гимназията, в университета и прочие. Много. А, е, още един коментар – Благодарение на тази общност за връзка действително се подкрепят млади жени, които искат да останат в технологичната кариера. Работим във всички е, етапи на образованието. Наскоро е, започнахме да работим с е, средношколците. Създаваме много възможности и за да ги насърчим с различни стипендии, награди а, е, и възможности а, е, да се създават връзки. Е. Оттам нататък е важно да проследим какво се случва с тези момичета. Всъщност, това е една от много малкото възможности да се проследят изборите на тези млади жени и а, е, действително информацията ще бъде анализирана подробно. Над 10 е, 000 момичета а, е, са, а, включиха в а, конкурса за наградата за постижение в компютърната област. 2300 от тях получиха а, публично приз, признание. Има и а, много доброволци от всички Съединени щати и между 1000 и 1500 а, момичета се включват а, всяка година и се а, разпространява новината със светкавична скорост. Ето как сме разположени в Съединените щати. Дейността на доброволците е изключително широка. А, разходите по тази дейност са средно 100 долара на едно момиче. Така че, виждате, разходите не са високи, програмата е проста, но много ефективна. Целта е да се насърчат а, тези момичета а, масово да се занимават с технологии. И ако някой иска да повтори този модел на друго място, а, с голямо удоволствие ще му предоставим а, разработените от нас вече технологии а, и платформи. Ако искате да се свържете с нас, това е моята информация. Ето а, и една прекрасна снимка на първите жени програмистки. Благодаря на Рут Фармер. И сега ще спрем за около половин час изявленията, защото вече имаме 30 минути закъснение и трябва вече да сме във връзка с госпожа Сандберг. <laughs> Thank you. We have now Mrs. Sandberg, CEO of... Ето виждаме госпожа Сандберг, директор Фейсбук, която ще участва чрез видеоконференция в нашата среща. Добре дошла на нашата конференция, госпожо Самберг толкова рано сутринта е при вас, а вие с готовност участвате. Ще ви дам думата. Надявам се, че ще можете да останете онлайн, за да можете да чуете въпросите и коментарите от нашата публика. Имате думата, госпожо Санберг. Госпожо председател, извинете, Шарел, здравейте. Много се радвам, че сте тук. Наистина, тук е една силна, могъща аудитория а, с прекрасни а, жени, които участват в днешното заседание. Надявам се, че ще продължим да водим заедно голямата битка съвместно бъдеще в общата кауза. Имате думата. Vedete che abbiamo qualche difficoltà, un paio di minuti ci Както виждате, имаме някакви технически затруднения. Надяваме се, че ще бъдат устранени след няколко минути. Io invito i presenti magari ad avanzare, le ultime file se possono venire nelle prime file. Може би тези, които са в дъното на залата, да се приближат малко. За да придобием чувство, че залата е много напълнена. Тъй, че моля тези, които са по-далеч, да дадат насам. Не бъдете така срамежливи, приближете се. Вярно, че от тук погледнато доста празна изглежда залата. Yeah, please. Yes, please. Yeah. Okay.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 Oui, je vois combien de temps ça prend, c'est mon compte yeah. Yeah. Otherwise, we'll take one. Yeah. yeah. Yeah. Allora proponiamo di continuare le nostre relazioni, poi... Аз бих предложила да продължим и когато се осъществи връзката, ще спрем. Тъй, че сега ще ви помоля да седнете и ще дам думата на Дона Мецлар.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 от презентацията ми, мога да започвам. Защо е такъв броя на млади жени, които избират да учат такава специалност? Разсъждавам по този въпрос и е, стигам до четири извода, но първо е, искам да ви кажа е, как, коя съм. Дона Мецвър, работи като системен администратор в един офис в Амстердам. Израснала съм в Кейптаун, Южна Африка, 80-те години, в епохата на апартейда. Мога да кажа, че в известен смисъл участвах в тези събития, дискутирах с моите състуденти политическите въпроси от ежедневието и участвах и в демонстрации. И този период всъщност оказа много сериозно въздействие върху мен и моята личност. По един много ясен начин започнах да мисля критично и установих, че всъщност мога да използвам творчески ума си. Исках да участвам обаче и в живота на обществото. Исках да участвам в събитията а, около себе си. Исках да живея в един по-добър свят и аз да участвам в неговата промяна. Като бяло момиче, израсла в Южна Африка, мога да кажа, че имах добра възможност да се уча в началното училище, в гимназията – и всъщност благодарение на апартейда, мога да кажа, получих добро образование. Тези училища бяха много добре финансирани по това време и в е, държавното училище получих много добро образование, почти колкото бих получила в частно. Прекрасни ми бяха учителите, освен това. Представям си, че е удоволствие да се работи в едно добре финансирано училище следващия век как стоят нещата. 2001 година, е, докато вървях из Амстердар, отидах в един клуб. Между другото, има много такива възможни места, където се правят най-различни е, технологии. На практика това са лаборатории, но в началото беше уникална тази, уникална този опит. Имаше много кабели в една такава лаборатория, монитори. Тъмно беше, влажно беше, странно беше. И това, което изключително много ме привлече, беше групата хора, които работеха там. Те вярваха, че интернет трябваше да бъде безплатен и всички да имат достъп до него. Те е, всъщност разработиха своята лаборатория и дадаха свободен достъп до хората. Те самите плащаха за широколентовия достъп. Е, рециклираха стар хардвей, качваха нови програми и е, започнаха да провеждат различни семинари. Ето, това беше много важен момент от живота ми тогава. Разбрах, че ето това е един фронт, една нова граница, която ще окаже съществено е, влияние върху хората. Затова реших да не работя повече като медицинска сестра, а да започна да работя в ИТ сектора. Бях на 30 години по това време. Разбирах горе-долу какво се случва около мене но за да можех да проумея наистина какво става в технологическата част от света, трябваше да се гмурна в нея и се ангажирам професионално с този сектор. Това е една от положителните неща, всъщност, които бях излякла от а, своето образование, а именно да се уча сама. Трудно ми беше. Много ми беше трудно да а, уча как а, работят компютрите. Запознах се и с други жени, които се задаваха най-различни въпроси и установихме, в хода на семинарите, че когато се обърнем към мъжете с технически специализиран въпрос за компютрите, те ни а, отговарят много а, професионално, на професионален език, по един сложен начин. Това не можехме да го следим, не го разбирахме. Тези мъже идваха от друга среда. Те бяха инженери, повечето от тях бяха учили програмиране, компютри, информатика и съвсем различна беше тяхната подготовка, а пък аз бях начинаеща в областта. Говорихме си с другите жени по това време и като че ли всички имахме един и същи опит. И решихме да се съберем – И в последствие решихме, може ли да прехвърлите екрана, да е следващия слайд. И така решихме да си разделим отделните теми помежду си и да се учим една друга. Нещо като а, литературен клуб. Обучавахме една друга. Постигнахме успех. И тогава решихме, че вече можем да провеждаме самите ние семинари на тези теми. Това всъщност е една промяна в между половете, ако мога така да кажа. Ето ви един адаптор за кабел. От едната страна е мъжкия ход, от другата страна е мъжкия. Ето, наистина по този начин двата кабела с дупчици или съответно иглички могат да се свържат в едно по този начин ние проумяхме, че можем да учим сами себе си и да работим заедно с мъжете. Вече със собствения си опит предоставяхме а, семинари на широк кръг хора. Най-добре беше да преподаваме своите теми в специализирани групи, които проявяват конкретен интерес – и така, нашите семинари бяха насочени към жени, такова и заглавие носиха. Водихме горещи дебати по темите и решихме, че ще продължим да работим по този начин. След всеки проведен семинар – ние се обръщахме към участниците и ги питахме какво мислите за това, че е, всичко е насочено само към жени. Повечето от отговорите бяха позитивни, така че ние наистина продължихме по този начин. В ITM продължавам да работя по същия начин и ще ви дам два примера от моя опит. Първо, семинар е, посветен на компютърния хардвер бях организирала в е, университет в Холандия и е, всъщност включих най-различни теми е, и умения в този семинар. Хората, които посетиха семинара, бяха по-възрастни и нямаха компютърен опит но те оставаха до края на семинара и оценките им бяха много високи за а, чутото. С други думи, убедена съм, че и сложната тема може да бъде преподадена така, че да се разбере. А другия семинар проведех в университета в Лайден. Студентите бяха по антропология. Основни принципи разглеждах с тях – и а, е, когато започнах с семинара, някои студенти а, е, бяха отваряли компютър, нещо бяха поправили в него, но последния път ми се случи група, в която никой не беше отварял един компютър. А ние ежедневно трябва да е, взимаме технологични решения. Ами че ако не разбираме каква е технологията, как ще вземем тези решения? И така, какви са моите препоръки? That, um, really... Мисля, че трябва да работите с наистина широка мрежа участници. Не насочвайте вниманието си нито към много младите, нито само към по-възрастните участници. Включвайте жени с работа и безработни. Включвайте хора от точните науки, но и от хуманитарните. Хората могат да искат да променят своя професионален опит. Помогнете им. Толкова много работа можем да свършим. Това е една възможност, която можем да използваме. Можем да работим в Брюксел, в Барселона, можем да работим по конкретни аспекти и теми. Има място за всички нас, за всичките ни усилия. Трябва да продължим с тези семинари, да правим по малки стъпки, да не се предаваме. Следващата ми втора препоръка. Да можем да изграждаме нагласите. Uh, okay, cultivate attitude. Girls need to know that they're amazing, they're strong, they... Жените трябва да знаят, че имат сила да постигнат онова, което желаят. Промяната е в следното. Не само, че ние станахме елитни програмисти, като участвахме в семинари, предназначени само за жени. Обаче важно беше друго, че не нас ни харесваше да работим по този начин и имахме успех. Нагласите са наистина, може би, по-важни от уменията. Трябва да имате подходящата нагласа, за да овладеете конкретна тема. На трето място. Трябва като деца да запазим в душите си а, привързаността, любовта към чудото, към а, почудата. Това е много важно в обучението. И на последно място трябва да променим а, представата за технологията. Технологията е навсякъде, заобикаляни от всякъде. Като погледна към себе си и своята професионална кариера, мога да кажа, че аз промених професионалния си път по един драстичен начин, но ми харесва и искам да мога да имам контрол върху него. Технологиите, електронните технологии, джаджите, компютрите и всичко останало ни заобикаля. Ако искаме обаче да привлечем повече жени, а, Извинете, приключвам до тук. Благодаря. Извинете ме, че прекъснах. Благодаря за това интересно изложение. Мисля, че този път ще можем да се свържем с госпожа Сандберг, но ще трябва да сложите слушалките си.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 Honorable members of the European Parliament, uh, Chairperson Sartori and Gus... Благодаря много, уважаеми дами и господа депутати. Много се радвам, че имам тази възможност е, да присъствам на вашето събитие, макар и отдалеч днес. Мисля, че въпросът за участието на жените и момичетата в е, областта на информационните и комуникационни технологии е много важен за целия свят. Напоследък много мисли по въпроса за жените на водещи позиции. Всъщност има проблем а, с, тук а, и то в целия свят. Една пета от, една, едва една пета от парламентарните а, е, депутатските места в е, световен план е, в ръцете на жени и 95% от големите фирми се правляват от мъже. Какво означава това? Всъщност мъжете правят, вземат повечето решения, които се отразяват на нашия свят. Тридесет процента са жените които започват е, е, работа в областта на технологиите, но само 29 от е, всички жени, които работят тази, от, от, от 29 на 1000 души работещи в областта реално а, са жени. Това се отразява тежко на обществото ни. Всъщност обществото ни губи. Реално няма достатъчно хора, а, които да запълнят търсенето на пазара на труда. И така, в Съединените щати статистиката показва, че недостига на инженери би могъл с лекота да се запълни, ако един и същи брой е, жени и мъже се занимаваха с тази област. Уорън Бафет, известният инвеститор, е казал, че една от причините, поради които е постигнал такива големи успехи, е, че се конкурира само с половината от населението на света. Това въжи и в областта на технологиите. Интересният въпрос, свързан с жените на лидерски позиции и жените, е, работещи в областта на технологията, е, че общото между двете е, е основната причина за ситуацията в момента, е именно стереотипите. Очаква се момичетата да бъдат хубави като мама, а момчетата да бъдат умни като тати. А, едно скорошно съобщение публикувано в интернет беше да е хубава съм, за да пиша домашни, ще ги дам на брат ми да ми ги напише. Ето на, така действат стереотипите. Предполага се момичетата да бъдат красиви и да не се занимават с технологии. Когато има известни стереотипи, когато хората познават стереотипите, всъщност е, тези стереотипи им влияят още по-зле. Защо? Защото а, проучванията показват, че ако се припомни на една група ученици в началото на е, изпит по математика, че обикновено момичетата се справят по-зле, на такива тестове, резултатът е, че момичетата наистина се справят по-зле. Ако обаче се каже момичетата се справят по-добре, крайният резултат е точно обратният. Ето нам. Така действат стереотипите. Това въжи и за водещата роля. Ако едно момиче се опитва да се опитва да организира нещо, се казва, о, каква, а, колко е напориста. А, само се разпорежда. Чували сте някога да се казва такова нещо за момченце? Представ... Пътувам по света, за да представим новата си книга. И а, казвам на всички, следващия път, когато си помислите а, да кажете, а, ама това момиченце много се разпорежда, Сменете фразата, кажете, това момиченце може да стане добър лидер. Качеството на звука е твърде лошо, за да се превери. Because it needs to not be funny for little girls to be leaders. We need to expect that and encourage that the way we do with boys. That same dynamic applies in the workforce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 Thank you for your time, and I'm happy to take some questions. Thank you. Now I am taking two questions, starting with... Благодаря. Има двама желащи да зададат въпрос. Първо, госпожа комисарят. Шерил, thank you so much for your time and... all. Благодаря, Шерил. Много се радвам, че ни отдели време и предаде своето е, въодушевление. Е, ти беше тук в Европа съвсем скоро на турнето за рекламиране на книгата ти, която е много добра. Е, имам следния въпрос. Различно ли реагират хората в Съединените щати и в Европа? Differences Between every country, certainly between the US and different countries in Europe,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 Uh, colleague... А сега ще дам думата на госпожа Херцог. Благодаря, много се радвам, че благодарение на информационните и комуникационни технологии можем да разговаряме. А помислете си, а, в крайна сметка и тези, които избират служителите в ИКТ, са мъже, а много често жените искат да бъдат избрани от мъж, за да създадат семейство. Това е моят въпрос. Въпросът ми е следният. Възможно ли е да бъде убеден светът на информационните технологии, че жените са най-добрия избор за тях? the women who go to ICT now, it's amazing to get through that and stay in that and stay in that field, right? And so those women are incredibly, incredibly talented. Um, I think the more women go into something,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 свържеш с нас. Поздравления на Калифорния! Bene, il collegamento è interrotto e quindi noi possiamo... И така, може да продължим нашата работа, да, за да приключим все пак. И след тази връзка с една жена, която играе изключително важна роля в медия, която всички познават, защото Фейсбук вече е част от нашия живот. И сега за заключение ще дам думата на Ниди Тандон, който е експерт и обучител на една група за развитие и консултации. I'm sorry, but they have the wrong PowerPoint on. Uh, good afternoon. Извинявам се, е, е, това е грешния PowerPoint. Казвам се Ниви от е, източната част на Африка. произхождам и знам, че чакате с нетърпение коктейла след събитието, така че ще бъда кратка. близо 22 години работя с жени от Африка, Карибските страни и Централна Азия и създавам възможност и за тях да използват информационните и комуникационни технологии по начин адаптиран към техните потребности. Много се радвам, че бях поканена на днешното събитие и за мен е чест, че съм заобиколено толкова много посланици на промяната. Целта ми е да говоря за бъдещите умения, които може да са необходими в света на информационните и комуникационни технологии и за начините по които младите жени могат да бъдат насречени да развият такива умения. Моите колеги е, ми помогнаха с пренасенето на доклада, така че можете да го вземете и да го прочетете на много езици, не и на суахили, който е родният ми език, но все пак е, има е, няколко превода. В страните от Организацията за економическо сътрудничество и развитие а, жените като цяло участват а, в малък процент в ИКТ, но все повече работят. Естония е голямо а, изключение, но що се отнася до специалистите, и тя е първа по общия брой на жените в ИКТ, но що се отнася до специалистите в областта, Съединените щати са първи. Както бе споменато по-рано, имаме и специален портал в интернет с практическа информация за момичета и млади жени, които имат интерес към кариера в областта на ИКТ. Струва си да се посети този портал. От 1 януари тази година до днес, 25 април, Посещенията на сайта са 25 000 и 75% от тези посещения са, са нови посетители. Това означава, че хората се връщат. Представ... Има много информация за стажове, за стипендии и всякакви други възможности, както и а, материали, насърчаващи младите жени да навлязат в този отрасъл. Много неща бяха казани днес. Какво мога да добавя аз? Ще се занимая с два въпроса. Единият е въпросът как – как да се привлекат младите жени към този отрасъл и как да се задържат в него. И вторият въпрос е къде? Къде са тези жени и къде са работните места на бъдещето? И така, нека да ви представя няколко кратки примера за жени, работещи в този отрасъл. Нека първо да поговоря за социални а, предприемачи. Името няма такова голямо значение, фирмата няма толкова голямо значение, но помислете си а, малко повече за работата, която върши съответната жена. Първият пример е свързан с а, мобилни услуги, които дават възможност за а, събиране на информация за това къде е необходимо да се инвестира в а, водоснабдяване, образование и прочие. Вторият пример е свързан с инфраструктурата. Въпросът е защо се опитваме да преоткрием колелото – за какво се задава този въпрос? Ами за водоснабдяването в а, града на тази млада жена. А, тя сега управлява база данни, предоставяща информация по СМС-и на хората в нейния град за това къде е най-близкият водоисточник а, с чиста питейна вода. Тук виждате Лейла Яна, която управлява фирма, разпространяваща информация за работа в ИКТ до хора обикновено а, изключени от този отрасъл. И така, тук виждате три жени, които са със социална насоченост в своята работа. След това – още две жени. Тук виждате една жена лидера в областта на полупроводниците. Това е една китайка, която е единствения съосновател на американска фирма за полупроводници. И тук е, виждате още една жена, всъщност не нейната снимка, но нейното лого, логото на нейната фирма, Машери. А пък Intel съвсем скоро съобщи, че ще че се интересува от а, изкупуване на тази фирма Машери. Така че виждате, че а, е, има жени, които управляват фирми, които са на върха на технологиите. И последната жена, която ще ви представя, тя също е китайка, основателка на HTC. Много от тези жени подхождат с филантропски подход към своята работа. Анг е раздала няколко хиляди а, таблета на HTC на жени по света, надявайки се, че жените лека по лека ще бъдат а, все по-овластени в тази област, не само като потребители, но и като иноватори, а като собственици на фирми, като иновационни лидери. Какво могат да ни кажат тези няколко портрета на жени, които ви представих? При проучванията си установихме, че момчетата са привлечени от е, ИКТ, защото се интересуват обикновено и от видео игри. А пък момичетата не обичат тази област, защото им се струва а, скучновата. А, но всъщност, в момента, в който момичетата разберат, че благодарение на тази област те биха могли да променят начина по който светът живее, за каквото и да става дума, достъп до вода или пък а, това животът на баба да е по-добър, изведнъж тези момичета започват да се чувстват много по-мотивирани. И така, в а, книгата се говори за това, че формалното обучение е важно. Менторството също е важно и обучението на практика. А, важно е също така и да се подготвим за новата економика. Защото какво се случва? Биосферата е под огромно напрежение. И това ще е, оставим като наследство на следващите поколения. Големите е, неравновесия и неравенства по света стават все по-големи и има множество други проблеми, така че е, оставяме на следващото поколение един свят пълен с проблеми. Затова трябва да гледаме на към бъдещето. Къде са разположени жените? Индекса на третия милиард е следният. Там се казва, че близо 1 милиард жени могат да влязат в глобалната економика през следващото десетилетие като служители или ръководители. 865 милиарда жени ще са на трудоспособна възраст до 2020 година, но, за мно, но няма да разполагат с необходимите умения, за да работят, да намерят добра работа. Що се отнася до а, а, нововъзникващите пазари а, и до това откъде ще дойде следващия Бил Гейтс и следващия а, Стив Джобс, моят въпрос е а, ами това момиче а, може да дойде от а, нововъзникващи а, економики. В книгата а, ще видите информация от три интервюта. Разговарях с една млада жена от Кием, университета Киамбого в Унганда. Това е един съвсем малък университет. И е, тя казва, че е избрала да се занимава с технологии, защото те се променят всеки Божи ден. И на нея е интересно да събере повече информация за това. От 20 момичета и 88 са момчетата в нейния курс и на тя силно се надява, че уменията й ще й помогнат да намери, намери работа. Второто интервю е, е с една жена, която се занимава с наемане на служители на работа в областта на ИКТ. Тя казва много често, жените които а, са завършили комуникацион, а, а, компютърни технологии, а, решават да не кандидатстват за дадена работа, а, при която а, се изисква програмиране на твърде сложен език. При един проект за геном а, са кандидатствали 200 души и всичките са мъже. Когато а, една, а, а, която се е, обявява такова място изрично и само за жени, е, изведнъж се появяват 100 изключително високо квалифицирани кандидатки. А, така че а, е, тук има и е, едно предубеждение у самите жени, че най-добрите девелопери са мъже. И накрая, последното интервю, в него се казва, че Жените използват социалните медии много повече от мъжете. Те там доминират. Какво означава това за жените? Означава, че има множество възможности, защото има огромен пазар, който и нараства в областта на аповете за интелигентни мобилни устройства и телефони. Един ап може да се разработи след обучение от само 3 месеца. И така. Много важно е да си поставим по-високи цели в дигиталната сфера. Става дума не само за технологията, а и за економиката, и за бъдещето на бъдещите поколения. Благодаря. Прехвърлихме предвиденото време. За това ще дам думата на нашия комисар, госпожа Круз, за да приключи. Позволете да започна с благодарност. Дълбока благодарност на вас, госпожо председател на ИТРЕ. Благодаря на госпожа Кохорт Херцог. Благодаря и на колегите. Обедена съм, че това начинание е за всички нас. Но нека да се договорим нещо. Ако сме съгласни с казаното от ораторките и от Шерл Самбърг, тогава би трябвало да се откажем от стереотипите. Трябва да знаем, че данните, които четем, ни водят в грешна посока – има стагнация, най-меко казано, относно развитието професионалния живот на жените в ИКТ областта. Ако наистина знаем, че това е погрешната посока, ако наистина сме убедени, че ако вдигнем летвата малко по-високо, в крайна сметка ще успеем да спомогнем да се преодолеят тези проблеми, нека да го направим. Нека да го направим съвместно с вас. Когато се върнете у дома, когато говорите с колегите си, приятелите си, с децата си, ако вие всъщност наистина провеждате именно такава политика и кажете не можем да продължаваме по този начин, вече не го приемаме, не приемаме стереотипите, тогава вече ще променим и нагласите си. А ние вярваме и в ролевите модели. Обедена съм, че тук не става въпрос само за онова, което каза Шеръл. Говорим не за тези примери, говорим за всеки един от нас, за вас, за вашите съседи. И всеки от нас трябва да допринесе за промяната, която очакваме. Промяната в обществото е голямо предизвикателство, но то е нещо, заради което си заслужава да направим нужните стъпки. Вие имахте коража да промените вашия живот, така казахте. Това е кораж. Това е един пример за всички нас, че ако си караме по безопасния начин, няма да стигнем там, за където сме тръгнали. Край на стереотипите. Вие сте ролевите модели. Вие сте примерите. Обяснявайте на вашите приятели. Те биха могли да си изведат полуките. И а, наистина ние също трябва да променим нашите нагласи, не само другите. Отново се обръщам към вас, госпожо председател. Благодаря на Итре, благодаря на вас, на вашите колеги. Ние сме на вашите услуги, на ваше разположение. Нека да вложим максимално усилие в тази посока. Нека си помогнем една на друга. Нека жените да си подадат ръка и нека заедно доведем до промяната. Благодаря ви, прекрасно беше. Благодаря, госпожо комисар. E Благодаря на всички докладвали, на всички изказали си от името на парламента давам думата на госпожа Мерсока. Uh, Благодаря. Госпожа Херцог, може би за днес за нас в залата е, мож, мога да заявя, че сме направили най-добрия избор, а именно да дойдем на тази конференция. Надявам се, че следващия път ще можем да организираме такава организация на конференцията, че всички в Европи да могат да чуят нашето послание. Не само, че ние сме най-добрия избор а, е, за позициите, в гражданското общество, но че и от нас има економическа потребност в обществото. Това е нещо, което трябва да съобщим на всички. След е, края на заседанието, е, отвън има е, вино за всички, след което много ви моля, слезте до първия етаж и там ще се проведе коктейла с чаша вино. Грация тути и e Грация! Благодаря на всички и довиждане.